компетентна. Получих следните искания. Госпожа Мирей Дунано вместо госпожа Шопфлен като член на делегацията на парламентарната асамблея АКТБ Европейския съюз. Господин Данчини за в същата делегация. Джан Карлос Кота като член на Либе за, в делегацията за отношенията с а, Ирак. Сменя с, с, с, попълва се и мястото на господин а, Корвин Мике в Комисията за връзки с Китай. Има ли възражения? Тези кандидатури